Сега, текстовете на заседанието от 27-28, е, протоколите 27-28 са на разположение по, към протокола. По протокол ли искате да кажете нещо? richiamo al regolamento. Eh, по протоколите ли имате да кажете нещо? не. Първо трябва да видя дали има някакви възражения към е, представените протоколи от двете заседания и тогава ще ви дам думата. Сега имате думата. Перичини, питате. Господин Беличин, имате думата. Благодаря, господин председател. От името на движението 5 звезди искам да кажа няколко думи за скандала, свързан с групата на социалистите и демократите. Става дума за Ренато Сордо. Аз взимам думата във връзка с член 632 приложение първо от правилника за дейността. Депутата, за който говоря, е осъден. Той обаче продължава да бъде член на парламента и член на комисията ТАКС, а е обвинен в укриване на данъци. Това е конфликт на интереси и мисля, че трябва да направим нещо. Моля ви, господин председател, предприемете необходимите действия. Мисля, че трябва да приканим този колега да се отегли незабавно и трябва да приканим господин Питела да внесе малко ред в групата си. Не трябва да даваме такъв пример. Моля ви да запазите честа на Европейския парламент. Не позволявайте на лице, което е осъдено за неплащане на данъци, да бъде евродепутат.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 Европейския парламент, ако имаше Европейския време правоспособност, това щеше да бъде една политически мотивирана декларация. Колегата е, всъщност е обжалвал тази присъда. Във всяка правова държава е, това е допустимо. Е, сега аз като председател нямам е, основание да е, започна такава процедура. Това е правомощията на италианското правосъдна система, на италианското правосъдие този парламент има имунитет. Иначе италианското правосъдие трябва да си свърши работата. Аз много добре разбирам че искате да използвате дневния ред на тази зала, за да се направите тази декларация. Сега, господин Филип Дебакер е номиниран е, като член на правителството на Белгия и господин Януш Войчиовски е, също е, е член на Сметната палата това ще бъде е, е, с сила от 2 и 7 май, съответно 16 година. Е, компетен...